Ya. No, si lo sé, pues por eso vamos, vamos a empezar ya, porque si no. Bueno, buenos días. Добър ден на всички. Нека да започнем работа. Остават ни няколко точки от вчера. Първо доклада Ферейра, точка 7. Изменение на регламент 1198-2006 за Европейския фонд за рибарство. Този доклад беше даден на Обединената левица, докладчик е господин Ферейра, но тъй като той участва на срещата на страните от Африканския и Карибския басейн, и съответно не може да присъства, той помоли госпожа Фигиредо да представи доклада. Искате ли първо да се изкажете или първо да дам думата на комисията? Госпожа Фигерейдо. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия още не е дала обосновка за представянето на своя доклад, макар че в документа има някаква обосновка. Мисля, че е важно комисията да представи своето предложение както трябва, Докладчик смята, че предложението може да се приеме, но прави някои препоръки, свързани с бъдещи промени в регламента. Знам, че комисията знае какво смята докладчика, но е добре да чуем и самата комисия. Благодаря, госпожо Ферера. Господин Пеняс. Благодаря, госпожо председател. Настоящото предложение представлява още един опит от страна на Европейската комисия да се смекчат последиците от економическата криза. Нека да кажа, че това не е изолирано предложение за промяна на политиката по рибно стопанство. Всъщност имаме и предложение свързано с други области. В момента се преразглежда Кохезионния фонд, структурните фондове. Знаете, че като последица от економическата криза трябва да се уверим, че някои държави членки, от тези, които получават финансова помощ най-вече, могат да се справят, тъй като те в момента имат трудности, нямат достатъчно голяма ликвидност, съответно не могат да изпълняват приоритетите по политиката на рибарство. Както вече ви казах, това предложение идва в съответствие и с други предложения за различните фондове. В това предложение се опитваме да разрешим проблема с ликвидността. Идеята е комисията да може да отпуска по-бързо средства, които са предвидени в съответните финансови пакети, когато тези страни получават средствата по-бързо в своята економика, те ще могат да се използват целесъобразно съответно ще могат самите държави членки да предоставят средства за най-уязвимите групи от обществото и да осъществяват проектите както трябва. Имаме 10-процентни пункта по отношение на, на съфинансиране на програмата. Това е всъщност лимита. Тази система няма да се прилага за всички държави членки, а само за онези, които са част от подпомагаща схема от страна на Европейския съюз. Надяваме се, че това предложение ще бъде прието от 6 държави членки. Онези, които получават финансова помощ. Е, например, Гърция, Португалия и Ирландия са част от тези страни. Идеята е да увеличим и средствата по този проект за съответните държави. Нека да подчертая, че тук не говорим за промяна на оперативните планове. нито пък се опитваме да променим цялостната рамка за финансиране на отделните държави членки. Ние не поставяме под въпрос финансовата рамка за всяка държава членка. Просто се опитваме да ускорим отпускането на сумите по определени фондове. Това е един прост механизъм, чиято цел е да придаде тласък на економиката на държавите членки. Това всъщност представлява предложението. Ако погледнем практическите последици тук ще видите, че ще се освободят някъде около 20 милиона евро за 2012 година. Комисията ще отпусне всъщност 20 милиона евро Целта е, както вече казах, е, държавите членки да могат да прилагат регламента по-добре следващата година. Разговорите в е, съвета са в много напреднала фаза. Парламента ще бъде информиран за постигнатия компромис – Има и тук плащания, които ще бъдат с задна дата по силата на предложението. Например, страни като Унгария ще могат да се възползват от този механизъм за месеците, в които те са били част от системата за финансова подкрепа. Съвета предлага системата за отпускане да не е автоматична, а да се разглежда прилагането на мерките от страна на държавите членки преди да се използва този механизъм. Това е предложението по своята същност. Благодаря. Някой иска ли да се изкаже? Само един въпрос към комисията. Тогава от моя страна ще се прилага ли тук правилото за автоматична квалификация? Да, ще се прилага. Просто се опитваме да ускорим плащанията, а не даваме на държавите членки повече време за да изпълнят проектите. Благодаря. Госпожа Фигирейдо. Благодаря, госпожо председател. Комисията даде своите основания. Нека аз да направя три допълнителни коментара. Първо, въпреки, че само по себе си това ускоряване на процес е нещо добро и имаме процент на съфинансиране, който не може да превишава повече от 10%, на практика тук не се отпускат повече средства за страните. Това просто е ускоряване на от отпускането на, на, на парите. Тавана на средствата не се променя. Така или иначе. И това е жалко, защото съответните страни са изправени пред сериозни трудности по отношение на финансирането. Така че комисията би трябвало да погледне този въпрос още веднъж. Не казвам, че това трябва да стане сега за този конкретен случай, но за бъдеще би трябвало да има е, някакво преразглеждане, защото за тези държави членки статуквото ще продължи вероятно още няколко години. За следващата година, струва ми се, трябва да преосмислим тази политика да поговорим, да видим дали може да се подобри положението за тези страни. Аз съм от а, една от засегнатите страни, както знаете, и всъщност ние сме изправени пред сериозни трудности. Съответно, е, ние и не само ние, но всички страни имат нужда от повече е, подкрепа, не само тези 10% пункта Още нещо. Трябва да погледнем и този механизъм с задна дата. В самото начало се предвиждаше тези страни да се позакрепят финансово, Тук не говорим само за проблемите на Унгария. Не са ми много ясни нещата тук, малко съм объркана. Както каза председателката, докладчик по този доклад е на срещата на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн. Докладчика не е против предложението на комисията, но предлага част от него да се замени с друг текст. От това, което чухме, стана ясно, че няма да има значителни промени. Дали комисията може да препотвърди? Да, благодаря. Всъщност два въпроса зададе колегата. Първо, е, механизма с задна дата, той ще се прилага за всяка една страна, не само за Унгария. Този механизъм може да се задейства след като една държава членка вече е станала част от механизма за финансова подкрепа. Аз казах е, за Унгария, защото това просто е един конкретен случай. Унгария може да се възползва за периода, в който тя е била част от механизма за финансова подкрепа, макар че сега Унгария вече не е част от този механизъм. Така че всяка държава членка може да се възползва от този механизъм, ако е била в миналото част от механизма за финансова подкрепа. Да, ние не променяме сумите. Права сте. Всъщност, ние просто придаваме по-ускорен ход на плащанията, но не променяме сумите, които ще получат държавите членки по силата на този фонд за рибарство. Благодаря. Някакви други въпроси от госпожа Фигерейдо, от някой друг? Няма. Добре. Значи искам да благодаря на госпожа Фигерейдо за това, че замести докладчика. Благодаря на комисията за презентацията. Крайният срок за внасяне на изменения е 24 ноември на обяд. Всъщност 28, 28 ноември на обяд поправя се председателката. Благодаря. И така приключваме с точка 7 от дневния ред. Можем да преминем към точка 11. Размяна на мнение с господин Паскал Саворе, изпълнителен директор на Агенцията на общността за контрол на рибарството в Виго. Имате думата. Добре дошли. Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs. Госпожо председател, госпожи и господа, благодаря, че ме приехте тук днес в качеството ми на изпълнителен директор на Европейската агенция за контрол по риболова. Ще ви представя работата на агенцията през 2011 година и перспективите за развитие, прияти през октомври от съвета. Ще споделя пред вас нашите приоритети за 2012 и по-нататък, за да можем да имаме увереност, че сме наясно с насоките за развитие в бъдеще. Както знаете, агенцията работи Въз основата на съвместни планове имаме цяла поредица такива планове. Първият план е посветен на темата за червения тон. Предвид ангажиментите на агенцията, ангажиментите спрямо държавите членки, ние сме провели 46 инспекции по море, 313 на суша, общо 659. Това са важни усилия за всяка държава, но и за плавателните съдове и съдовете, които а, плават по а, море 140 дни за инспекция по суша имаме. Към това трябва да добавим не само 68 дни за полети, но полети, които включват 68 дни. Това, което ние сме установили в хода на нашите проверки, на нашите инспекции, са въпросите свързани с документацията по риболова на червения тон. Тази информация е важна, тъй като тя обхваща проблематиката на качеството на видеонаблюдението и записите и натоварването на рибата, олова и последващите действия, свързани с обработката на рибата тон. Това ние наричаме BCD обобщено. Възникват и въпросите за консервацията, тъй като това е свързано с а, графиците и системата за наблюдение на плавателните съдове. Важно е да се следи какво е поведението на екипажите. По време на последното ни заседание в Истанбул миналата събота, установихме, че имаме вече много по-добро име, не се оправят такива остри критики към нашата работа. И всичко това се дължи на сериозните усилия, които ние полагаме и членовете на ICAT отчитат тези наши усилия. Много са кратки нашите а, кампании, в север, които про, се провеждат в северната част на Северно море. Не бива да забравяме и териториалните води на Шотландия и улова там, също така и усилията за консервиране на видовете. И улова на мерлоз. Всички тези усилия ни позволяват да оползотворим наличните а, средства, няколко думи за кампанията в южната част на Северно море. Тук е заложена идеята за обстойни проучвания на един съд. Полагат се конкретни усилия в различни части на морето. Подходът ни е по-гъвкав, използват се и сателитното наблюдение – за да можем да провеждаме тези съвместни наблюдения. Провеждат се консултации всяка седмица, провеждат се инспекции, като се отчитат рисковете и механизма за подбор на обекти за инспекция. Участват инспектори от Европейския съюз. Разпределението е системно с цел да гарантираме равнопоставеност на водите. Тук са включени Белгия, Франция, Обединено кралство, дори Германия. Всичко това изисква съгласуваност на действията. И в наш интерес е да постигнем все по-висока интеграция в тези зони, които попадат в обхвата на съвместните планове. Особени усилия се полагат по отношение на контрола на улова на треската. разпо... Разделени са районите на подрайони по време на инспекциите, които се провеждат, в хода на кампаниите. Разчитаме на голям брой инспекции в открито море, също така и по суша. Виждате таблицата, тя е пред вас. Броя на нарушенията е тясно обвързан с недекларирането, подаването на грешни декларации относно количествата, които биват установени в последствие по време на самите проверки. Освен това сме се натъквали и на нарушения, свързани с ползването на риболовно оборудване. На минала, миналата седмица, например, беше открит такъв съд с неразрешено оборудване, което е напълно в нарушение на изискванията за консервиране на запасите. 27 нарушения имаме на разрешителни, 27 плавателни съдове не разполагаха а, с разрешителни за улов на треска. Така че най-общо казано, съвместния план сочи, че имаме 139 плавателни съда, които са извършили нарушения от 1200 съда, които са подложени на проверка. Сега да погледнем съвместния план за Балтийско море и отново улова на треска. Сьомгата не е включена в този съвместен план, просто е въпрос на време да стигнем до него. 393 съда бяха проверени в, на открито море, 3268 на суша, 109 от дни бяха необходими за това. Тези усилия са свързани с предварителното издаване на разрешителна или лицензи за улов – 29 нарушения имаше, свързани с издадените разрешителни и спазване на условията за улова. Освен това сме свидетели и на 18 случая на подаване на декларации с навярно съдържание от 2011 година, в това число включваме и Русия, имаше представители на властите на Русия, които участваха в нашия семинар и това имаше положителни резултати. И сега съместния план за западните западната акватория. Това е нещо ново за нас 2011 година започна работа по този план, който обхваща различни видове риба, пелагични, дънни видове а, риба, а, скумрия, синия меджит, хамсия, със съответните квоти. Изключително чувствителна е тази мярка, тъй като тя засяга особеното положение, в което се намира скумрията и квотите, които имат крайбрежните държави на Запад, тъй като там имаме взете едностранни решения за определени квоти. Тук имаме 32 съда в открито море 192 на суша. Този съвместен план има две характерни черти. Първо, много видове са обхванати и на второ място инспекциите, проверките се правят в дългосрочен план. Имаме и друг съвместен план, който включва различни видове. Проверките се осъществяват съвместно с международни организации по силата на международни организации за Северния Атлантик. 32 съда са проверени в зоната обхваната от НАФО и 112 в зоната, която се контролира от НЕАФ. Нарушенията в този, тези райони са свързани най-вече с правата за улов. Също така има проблеми с погрешно етикетиране на уловените видове. Има и други нарушения, които са били допуснати и са отбелязани от нас. В съвместния план и при съвместни действия с Канада. Искаме тук да подчертаем, че инспекторите на Европейския съюз работеха изключително добре. Бе проведен и съвместен семинар с канадските инспектори по линия на НАФО. Контролните мерки бяха подготвени от инспекторите. И на на 3 ноември и на 1 декември ще имаме също съвместна среща с тях. Отношенията ни с колегите от Канада са на изключително високо ниво и разчитаме да подобрим това сътрудничество и в бъдеще. Европейския парламент подкрепя този подход. 4 милиарда евро е бюджета за плавателния съд, който осъществява контрола. Той гарантира спазване на международните ангажименти, поети от Европейския съюз. От, през три месеца от своята дейност кампанията бе посветена на червения тон и на съвместни кампании с НАФО. Както виждате, дейностите, включени в тази кампания, стига до 79 човеко дни. Имахме и турски инспектор, това е друга съвместна дейност. 91 съда бяха проверени в хода на кампанията, 19 са нарушенията, които са установени и във водите, които се контролират от НАТО и НЕАВК, е, почти същия брой дни е, бяха използвани за проверки в открито море. Много по-малък е брой на проверените съдове. Поради по-малката наситеност на зоната с риболовни кораби. Какво друго мога да кажа за този оборудван кораб? Не само, че насъмнено се доказа каква е позицията на Европейския съюз, но ни даде и възможност да обменим опит между експертите в... и инспекторите в Европейския съюз и другите държави успяхме да съгласуваме практиката си по линия на ICAT. Бе важно, че можем да обменим опита по контрола на а, червения тон. Виждате, че тук също така полагаме усилия по отношение на ограничаване на детекларирания и незаконния улов. полагаме усилия да постигнем сътрудничество между държавите, членки Европейския съюз, агенцията участва много активно в одитите, които комисията извършва, също така одити по отношение на трети страни, като Китай, Филипините. Благодарение това, споменатите страни, които изнасят за Европейския съюз, спазват изискванията. Бяха организирани и работни срещи за обмяна на опит между инспекторите и за затвърждаване на водещите практики. За да има равнопоставеност между всички контролни органи, миналата седмица бе проведен такава работна среща с Международната организация на труда във връзка с Конвенция 188, която визира условията за труд на рибарите. Условията за труд, социалната среда са важни за плавателните съдове и ако там има пропуски, това означава и, че други правила също не се спазват. Агенцията за контрол на риболова, освен това, подкрепя усилията на Европейската комисия за усъвършенстване на нашия капацитет, за да можем да си вършим работата. През 2011 година направихме един инвентарен опис на уредбата в държавите членки, за да можем по-лесно да боравим с данните, които получаваме в областта на контрола на риболова и за съгласуване на практиките в това отношение в държавите членки. А по темата за обучението, мога да кажа, че разработихме първите основополагащи учебни програми, одобрени от държавите членки. По въпроса за наблюдението на дейността в морето, нашата агенция използва различните механизми на Европейския съюз. Работим в тясно сътрудничество с, и с Frontex, и с EMSA. Бе разработен и първоначалния те, първия тест за обмена на изображение от осъществени наблюдения. Беше наето и нает и такъв плавателен а, съд. По въпроса за бюджет. Бюджетът е разделен на три дяла, административни разходи 7 милиона и 58, 7,58 милиона. Това са административните разходи. Общия ни а, бюджет е 9 милиона и 300 хиляди евро. Едва преди няколко часа разбрахме, че този бюджет ще бъде съкратен с 1%, който ще отнеме част от а, средствата 100 хиляди. И това е именно поради строгата бюджетна дисциплина, която се налага да спазваме. На тази графика виждате освояването на средствата от бюджета – което е в съответствие с правилата за освояване на бюджета. 98% от бюджета през 2011 ще бъде освоен, подобно на 2010 година. При тази разбивка на бюджета виждате, че е включено финансирането на наетия плавателен съд за проверките по съвместните планове. А 2012 ще възстановим част от средствата за този контролен съд. На 31 марта ще приключим с възстановяването на тези средства. Това около 2 милиона от бюджета за 2012 година. Що се отнася до бюджета, смятам, че спазваме насоките, Преминавам към темата за личния състав и дейностите, които той извършва в агенцията. Голяма част от бюджета се използва за оперативната работа. Това са разходите за основна дейност, дейност по недекларирани незаконния УФ. Освен това, около 25% са за доизграждане на капацитет – В тази област бихме могли да преосмислим начина на работа. Много е важно да се изграждат информационните системи в държавите членки, за да може да се следи прилагането на политиката по рибарството. Оперативната работа и а, координацията 72% и 4%, изграждане на капацитет 18,5% и управление 9%. Това е бюджета за 2011 година. На тази таблица имаме още числа за личния състав. 2011 година 60 и двама са на етите. Имаме национални експерти, които работят по съвместителство и са командировани. Може би ще намалее броем с един а, човек предвид економическото положение. Това беше един бърз преглед на 2011 година и сега предлагам да продължим с програмата за 2012 година и по-нататък. Dans les fondamentaux et notamment... Първо искам да ви припомня, че в регламента за създаване на агенцията от 2005 година е записано, че агенцията трябва да допринася за устойчивото използване на морските ресурси и да подкрепят страните членки и комисията в техните усилия за постигане на тази цел за ефективно прилагане на политиката по рибарството. Трябва да следи за прилагането на лицензите, за спазването на квотите. И всички европейски зони трябва да бъдат третирани по еднакъв начин от агенцията, така че да се постигне една равнопоставеност, един единен подход и да не се стига до изкривявания. Както казах, това са все неща, които проистичат от учредителния акт от 2005 година. Този акт е актуален и днес, още повече, че ние работим в условията на криза и средствата, с които разполагаме за контрол, трябва да могат трябва да бъдат използвани колкото може по-ефективно с оглед на ограничените човешки финансови ресурси, с които разполагаме. Агенцията би трябвало по-тясно да се концентрира върху своя мандат и върху постигането на целите на общата политика по рибарството а, а именно принципа на а, равни условия за всички, ефективност на разходите и така нататък. преминавам към управлението и към общите дейности. Разработени са индикатори за работата и редица други инструменти, с които трябва да се съобразяваме в дейността на агенцията. трябва да бъдат подкрепени не само страните членки, но и Европейския съюз и комисията като цяло. Управлението е, също трябва да се концентрира много повече върху стратегически дискусии, върху стратегическите аспекти на дейността така че административният съвет да може 100% да изпълнява своята роля. Работната програма би трябвало да представлява юридически и оперативен инструмент и трябва да може да бъде измервана с индикатори. Там трябва да са поставени съответните параметри, за да може да се измерва изпълнението на стратегическите задачи. През 2012 година задачата на агенцията, разбира се, да изпълни своя план за работа Решенията за това са взети на административния съвет през октомври. Една от задачите е да работи агенцията колкото може по-ефективно за използване на общите задачи и да се концентрира върху оперативната дейност, изработка на общи планове и така нататък. И на второ място върху изграждане на капацитета чрез обучение. Изобщо да подкрепя оперативната дейност да създава възможности за а, освояване на знания, събиране на данни от страните членки относно улова, реализиран от съдовете. Това са, с други думи, централните задачи на агенцията. Работната програма за 2012 година е нещо, което е, е, е такава, че не съдържа големи изменения в сравнение с 2011 година. Е, прибавили са се обаче нови допълнителни задачи. Например, да подкрепя е, работата на комисията и държавите членки с трети страни. Най-вече в Средиземноморието е важна тази задача. Имат се предвид държавите от Северна Африка и Турция. съществува и една група от задачи за западната акватория и планове за участие. един друг нов елемент, който обсъждаме от месеци, е, е изборът на един нов принцип, е, който почива повече на регионална основа, т.е. Е, Балтийско море, Черно море, Средиземно море или пък червения тон. Мисля, че е крайно време за това е, да изберем регионален подход и комисията и страните членки ще подкрепят този подход. По този начин ще можем да упражняваме по-добър контрол и по-добре да опазваме риболовните запаси, както и да постигнем по-добра интеграция. Борбата с нелегалния риболов продължава да бъде важна агенцията се придържа строго към дадения и мандат. За бъдеще обмисляме нова работна програма за борба с нелегалния риболов, която почива на заключенията от срещата от 25 и 26 юли в Сопот, проведена по време на полското председателство. Така че За в бъдеще ще търсим и ще използваме нови възможности. Други задачи за 2012 година са свързани с контрола на моретата, т.е. ролята, която агенцията ще играе в общата морска стратегия. И по този начин да контролираме нелегалния риболов и заобщо да участваме в борбата с него. добре е да имаме различни степени слоеве, от които да черпим информация, сателитни снимки и така нататък, които ще ни позволят да имаме поглед над зоната. чрез съвместното използване на различни сателитни образи се получава по-добра картина. През 2012 година ще продължим обучението на инспекторите. Това е нещо много важно, защото по този начин ще постигнем и по-голямо хармонизиране на тяхната работа. Освен това, ще подкрепяме страните членки в работата им с трети е, страни ще е, разработваме системи за обработка на данните, RS, или пък още една система, която се нарича Fishnet. с помощта на тази система могат по-добре да бъдат контролирани оперативните системи и така ще постигнем по-добра оперативна съвместимост между страните членки и Европейската комисия. Друга задача, която изпълняваме в рамките на интегрираната морска политика, генерална дирекция МАРИ работи съвместно с нас тук също по оптимален начин трябва да се използват данните, с които разполагаме. Трябва да имаме възможност взаимно да допълваме данните Анализа на риска е, е друго много важно нещо. Вече казах, че трябва да увеличим ефективността на използване на ресурсите, с които разполагаме. И да се съсредоточим върху работата за устойчивото развитие на ресурса, на някои управления рибарство в определени региони може да са на интелектуално добро ниво, но да не могат да бъдат контролирани и това трябва да се промени. Трябва да знаем за какви зони говорим, за какви бройки, с какви средства, разполагаме и да разработим инструменти, така че да увеличим и добавената стойност от работата на агенцията, да увеличим нейния принос към повишаване ефективността на разходите и устойчивото управление. Агенцията също така разполага и с правото да налага санкции по този начин да работи за устойчивостта. Ако погледнем отвъд 2012 година, можем да кажем, че регионалният подход ще продължи да играе важна роля Дискусиите по този въпрос вече започнах. Предвидено, предвидена е една специална програма за инспекция. Това е един инструмент, който се разработва от комисията. При този регионален подход е важно да се има предвид, че проблемите в днешно време са доста по-сложни в сравнение с миналото, когато работехме само с един вид. Когато говорим за регионален подход, искам да спомена Северно море, Балтийско море а, и Западните а, морета. Е, важно е да се знае кои са регионите, тъй като това ще даде отражение върху разпределянето на средствата. Поставянето на приоритети и по финансови причини е, ни кара да погледнем с е, по нов начин на борбата с нелегалния риболов през 2012 година със сигурност ще бъдат направени и нови оценки на положението. В това отношение агенцията трябва да стои на страната на страните членки и на комисията и да подпомага техните усилия за реформиране на общата политика по рибарството и, например, забраняване на изхвърлянето на излишните количества обратно в морето. Страните членки също трябва да преведат средства за а, решаване на този комплексен проблем. А, агенцията а, преминава и през външна оценка така е предвидено в регламента. Такава оценка в момента тече. Доклада за оценката се изготвя от външна организация, от двама оценители. Ще разполагаме с него през февруари. сигурно ще се съобразим с написаното в този а, доклад а, при бъдещата си дейност а, и евентуално при а, изменение на правомощията на агенцията, нещо, което трябва да се направи от комисията. Правната рамка, в която работи агенцията, също ще бъде преразгледана е, по отношение на събирането на данни, достъп до данни, нелегалния риболов, наблюдението на моретата. Що се отнася до финансирането за периода 2014-2020, е, е важно допълнителните задачи да бъдат подплатени с допълнителни средства. До този момент агенцията изцяло изразходва предвидените за нея средства. И ако се прибавят допълнителни задачи, агенцията с средствата, с които към момента разполага, трудно може да ги изпълни ще е необходим допъл... допълнителен персонал, ще са необходими допълнителни средства. Знам, че този въпрос, особено в настоящата ситуация, не е никак лесен за решаване. Доклада както казахме, ще бъде на разположение през февруари 2012 година. Той ще се обсъди и ще се приеме на заседание на административния съвет през март. В заключение е, бих искал да повторя поканата, която отправих много е важно агенцията да поддържа връзки с трите институции и да поддържа постоянни връзки с страните членки и комисията. За това много бихме се радвали, ако ни посетите и през 2012 година. persona. Sí, eh, muchas gracias. Eh... Много ви благодаря. Господин Саворе, изпълнителен директор на агенцията. Изключително подробна презентация на плановете на агенцията. Господин Дейвис първи поиска думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Саворе за презентацията. Ако погледнем статистиката в началото относно инспекциите на плавателни съдове, чувате ли? Okay, thank you. Um, we've all done that. Всички сме имали подобен проблем. Благодаря за презентацията, господин Саворе. Ако погледнем статистиката в началото относно инспекцията на корабите, може ли да ни дадете малко повече информация за процеса? Да излезем от сухата статистика. Какво сътрудничество имате с рибарите, когато дойдат инспекторите? Те приветстват ли ви с добре дошли? Кажете ни, дайте ни някаква представа. На второ място, сред статистиката се говори много често за погрешно отчитане. Какво означава това? Това означава грешка чисто и просто или направо опит за измама, опит да се нарушат правилата на действие в общата политика в областта на рибарството. И на трето място, когато има нарушения, какво се случва след това? Има ли подвеждане под отговорност? Благодаря. Е, Госпожа Лювин. <coughs> Much, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Саворе за презентацията. Няколко въпроса и една бележка. В нашата комисия не одобрихме допълнителния бюджетен ред за наемането на контролния кораб който използвахте в продължение на няколко години. Това е жалко. Според мен това беше тъжен ден за настоящата комисия. Когато погледнем статистиката, която ни показвате, повечето от нарушенията са открити при инспекции в морето. Много по-голям брой нарушения се откриват в морето, отколкото на сушата. Така че ясно се вижда, че имаме нужда от инспекции в морето. Какво вие лично смятате за последиците върху морския контрол? Този факт, че агенцията не може да използва този специално наед кораб за контрол. Още един въпрос. В а, плановете за координация и опериране, съвместните планове за 2012 година, споменавате Северно море, Балтийско море и Западните води, но не споменавате Средземноморието. Ще продължите ли с плана за Средземноморието или не? И последният ми въпрос. Току-що разбрах, че има сериозен напредък в технологиите е, за развитие на черни коти за риболовните кораби, подобни на тези, които се използват в самолетите. Това ще се окаже нещо много полезно е, за проверката на реалната дейност на корабите и ще може да се види дали информацията съвпада с тази в е, корабния дневник – Доколкото разбирам, 400 до 500 евро струва инсталирането на една такава черна котия. Самото им използване, експлоатацията не е много скъпа. Според мен това ще е полезен инструмент. И накрая използвате ли ДНК анализ, когато разследвате погрешно отчитане или отчетност по отношение на различните видове? Благодаря. Господин Ромева. Euh, oui, merci. En fait, euh, Благодаря. И аз искам да подкрепя колегите. Имам и още няколко въпроса от моя страна. Първо, по отношение на червения тон. Леко съм притеснен. И вчера го казах на госпожа комисаря – по отношение на конкретните случаи, за които говорихме в Истанбул. Става въпрос за европейски кораби, които ловят риба край бреговете на Либия. С какви механизми разполагаме в ЕС, за да започнем разследване на подобни случаи, възоснова на информация, с която разполага агенцията? С други думи, когато благодарение на агенцията разберем, че има подобни нарушения и благодарение на системата за наблюдение на кораби, каква възможност имаме да направим нещо? ICAT смята, че проявяваме конструктивизъм. Ние също смятаме така за ICAT, но има възможност за подобрение. По червения тон 79 дни и 16 инспектора, които са посетили 91 кораба. Това достатъчно ли е според вас? Достатъчно ли е, за да се контролира улова на червен тон, като се има предвид колко голям е този сектор? И нуждата да се гарантира, че се спазват плановете за опазване от страна на Съюза. И накрая, Ако не се лъжа все още, има затруднения, тъй като агенцията се контролира от държавите членки, а трябва да е обратното. Агенцията трябва да контролира държавите членки. Какво смятате за въпроса за независимостта на агенцията и свободата на действие спрямо от държавите членки? Има ли сте затруднения в тази връзка? Смятате ли, че едно увеличаване на вашата автономия ще ви е от полза и е, Смятате ли, че когато сте имали възможност да действате независимо, се справяте изключително добре или по-добре от обичайното? Господин Санчес Преседо, благодаря. Искам да благодаря на директора на агенцията за презентацията. Много ясно представихте вашата дейност. Четири коментара. Имаме вече натрупан опит в работата на агенцията. Съответно има напредък по отношение на културата на сътрудничество. По отношение на проверките по море и суша. Какъв напредък има там? Във връзка с третите страни. Какъв опит имате в агенцията с а, страни, които имат споразумения за риболов с Европейския съюз? И накрая по отношение на структурата на агенцията, мислите ли, че можем да поемем част от отговорностите, които проистичат от реформата на ОПЛР? Председателката, и аз имам въпрос. Искам да разбера дали в бъдеще ще може да поразширите ролята на агенцията? В момента вашата работа е свързана с НАФО, НЕАВКИ, АЙКАТ основно. Неавка работи основно с един запас, червения тон. Искам да разбера дали за в бъдеще може да прехвърлите част от дейността си върху други регионални организации и други видове? Има някои сериозни проблеми с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Може ли модела ви на работа да бъде прехвърлен на други места, към други видове? Знам, че има членове на комисията, които проявяват интерес, има запаси, които са по-проблемни от червения тон. Може ли да има по-голяма гъвкавост и вашата работа да се прехвърли към други райони и други трети страни? И още един въпрос, свързан с реформата на ОПЛР и координацията на научната дейност. Опитвате се да поразширите координацията Опитвате се да получите координирана информация относно риболовните усилия в различните страни. Смятате ли, че има нужда от допълнителен персонал? С оглед на напредналия стадий на реформата, трябва да има координатор на научната дейност, според мен. Искам да разбера какво смятате. Заповядайте. Merci, merci Madame la Présidente. Bon, je vais, je vais, je vais commencer par vous répondre. Euh, alors... Благодаря. Ще започна с вашия въпрос, госпожо председател. По отношение на научната дейност, тя не е част от регламента за създаване на агенцията – Това е важен въпрос. Сигурен съм, че знаете, че научната ни дейност вече не е, е на нивото, на съвременното ниво, на което трябва да бъде. Знаете, че има нужда от а, е, стабилни познания за цял набор от а, е, биологични видове. Има нужда от това да се отправи ясен сигнал към политиците в Европа. Днес не мога да ви дам утвърдителен отговор, защото това не е част от нашия мандат по силата на регламента за създаване. Ще имаме нужда от много нов персонал, от нови средства, но идеята е интересна. добре ще е да пообновим малко научната информация, с която разполагаме, за да отговаряме на развитието в други части на света. По отношение на връзките с други райони, агенцията работи възоснова на едно решение, взето първоначално от комисията по силата на програмата за инспекции – в регионалния подход предвиждаме да включим и други видове. В една зона може да има много биологични видове. И би трябвало да има економия от мащаба, за да не се отслаби OPOR. Представители на Генерална дирекция Маре настояха да има разисквания с оперативен характер в рамките на всички органи, включително Frontex, например – службата за ветеринарно-санитарен контрол, която се базира в Ирландия, също се включва тук. Те трябва да следят Други страни, освен това, се включват не само агенции, е, Русия, Турция, Канада, е, в зависимост от различните водни басейни, Средиземноморието, Балтийско море. Има и други възможности, но би трябвало да стъпим на една формално определена основа. Win. Euh, alors, la question euh, du, du navire est, est une question à la fois importante puisque. По отношение на корабите, е, много важен въпрос. Това е въпрос с символичен характер. Става въпрос за международни измерения, за общата политика в областта на рибарството. Капацитета, с който разполага Европейския съюз, е, да присъства на други места, също се засяга тук. Когато става въпрос за морски и сухоземни инспекции, трябва да кажа, че и двете са важни, но инспекциите в морето са важни, защото те помагат да разрешим проблемите с нарушенията от технически характер. Освен това, в реално време се вижда какви улови се извършват, какви оборудвания се използват, каква е големината на рибите и така нататък. По отношение на инспекциите на разтоварванията, тук вече въпроса стои по различен начин. Тогава може да се установи теглото, качеството на рибата, може да се погледне отчетната информация. Мисля, че политиката на контрол трябва да стъпва и на основата на проверки на сушата и проверки в морето. По отношение на разтоварванията има редица разпоредби е, в момента свързани с реформата. Когато става въпрос за червения тон, трябва да използваме всички видове е, възможности за контрол е, по въпроса за Средиземно море. То е изключително важно за нас в бюрото. Възможно е в рамките на ICAT да се създаде препоръка и още веднъж искам да насоча вашето внимание към съобщението на комисията. Там се казва, че рибата меч навлиза в районите на червения тон и на обикновения тон. Знаете, че има много райони, в които има припокриване на действието на регионални организации, например Организация за, за Средиземноморието и ICAT – По отношение на поведението на рибарите и инспекторите, контрола се извършва по един предварително програмиран начин, прави се анализ на риска. Не е възможно да се контролира един сектор без а, самия сектор да одобри проверката. Те се информират предварително за това какъв ще бъде контрола. Съответно, контрола от части се разглежда като проверка от определен род, но рибарите също осъзнават, че става въпрос за опазване на техния поминък. В 95% от случаите няма никакви проблеми, контрола тече гладко, не откриваме затруднения. Винаги има естествено случаи, малко на брой, в които рибарите са агресивни, отказват да допуснат инспекторите за контрол. Искам да подчертая още веднъж, че агенцията има един консултативен съвет, в който участват представители а, на различни организации по отношение на различните възможности за наказания. Трябва да кажа, че има различни форми на наказателно преследване, но естествено трябва да координираме това с държавите членки. Идеята е да има едно и също третиране в всички региони и държави. Това е важно. Проследяването на корабите. Важен въпрос. Ясно е, че този въпрос е свързан с инспекция инспекциите на корабите, в ситуация на криза е трудно да се изискат повече средства от държавите членки. Би трябвало държавите членки да проявят малко по-голямо желание за участие. В общностното право се споменава тяхното задължение. Трябва да има определен брой контролни кораби, за количеството кораби, които съществуват като риболовни в морето. С оглед на разходите за контрола е трудно да има последващи действия, например проследяване по сателит, трудно може да се види какво правят корабите чрез допълнително проследяване, а това ще е от полза. aujourd'hui. Euh, et bien sûr, je voudrais pas. Euh... Би трябвало да се намалят малко на разходите. И нека да не забравя да отговори на въпроса за Либия и присъствието на европейски кораби. Разбираме, че има европейски кораби в териториалните води на Либия. Либия е страна, която отчасти демонстрира специфични характеристики. След конференцията в Венеция възникнаха известни проблеми. Първо трябва да се разгледа въпроса дали става въпрос за нарушение или не. Някои европейски страни не признават териториалните води на, Либии, на Либия. Корабите заявяват, че това са международни води, тогава възниква проблем. Има някои кораби, които плават под либийски флаг, но признават европейските интереси. Тези кораби е, често са обект на мерки е, с цел запазване на разрешителното. Опитваме се да следим данните, които са конкретни за всеки един кораб, да използваме експерти. Онова, което каза господин Румева е важно относно правомощията на държавите членки. Правомощията на държавите членки са свързани с реформата на ОПОР. А във връзка с въпроса дали агенцията може да контролира държавите членки, ако се придържаме към договорите, ще видим, че комисията е пазител на договорите и комисията отговаря за контрол на държавите членки. А пък държавите членки могат да завеждат дела и така нататък. За момента целта на агенцията е да насърчава координацията и сътрудничеството. Когато става въпрос за контрол върху държавите членки, ние не можем да осигурим точния баланс между сътрудничеството и контрола. Много е трудно това. По отношение на допълнителните правомощия да контролираме държавите членки, там вече навлизаме в много чувствителна тема. И аз е, просто в личното си е, качество на председател не мога да се произнеса тук. Контрола върху държавите членки е важен въпрос, но комисията трябва да се заеме с него. Инспекциите на сушата. Те са важни, Те са определени в нормативната рамка от 2009 година. Инспекциите на Сушата са много важни, когато става въпрос за разтоварванията и запускането на пазара. Последващата продажба на по-късен етап и така нататък. Проследяемостта също е много важен елемент – За момента инспекциите на сушата се ограничават само до разтоварванията. Отчасти за да се интегрира транспорта, но и отчасти да се спази по-ранното решение за специфичния контрол и санкциите. Както вече ви казах, е, по въпроса за третите страни имаме редица дейности, които предприемаме в областта на сътрудничеството. Става въпрос за бързи, спешни действия, които бяха обсъдени в рамките на ICAT. Имаше една а, среща в началото на пролета, която беше свързана с страните от Черно море всички страни около е, Черно море. Целта беше да има разумно разпределение на отговорностите е, в политиката на рибното стопонство. Е, трябва да видим какво можем да направим по отношение на техническите решения, когато, например, има незаконни изхвърляния. Ние обаче сме е, важна брънка от контрола и ще продължим да бъдем е, такава важна брънка. И, и bueno, simplemente Благодаря за тези подобни разяснения. Ще посетим агенцията до година. Междувременно и желая всичко най-добро. Bye bye. Thank you. Bueno, con esto el señor Romeva ha desaparecido. Ah, sí. Господин Ромева излезе. И приключихме с тази точка. Минаваме към осма точка от дневния ред. А именно Решението на ICAT и възстановяване на запасите от рибата Тон. Господин Ромева. Това е плана, който бе възприят миналата година в Париж. Миналата седмица обаче ICAT имаше свое заседание в Истанбул. Може да има някои изменения, така очаквахме, но това не се случи. Не бива да забравим обаче, че това бе възможност. Така или иначе не се случи. Бяха взети някои решения обаче. Някои от тях с положителен знак. Що се отнася до самия доклад? Нямаше много значими постижения. Позицията на парламента е свързана с един анализ на положението и възможните мерки по линия на споразумението. Ако вземем анализа, и съм сигурен, че сте запознати с него, има някои неща, които трябва да имаме предвид. Много е деликатно положението на червения тон. Този вид е най- строго регламентиран, може би, в Европейския съюз поне. Много са текстовете, които орежат въпроса с улова на червения тон, сравнено с други видове. Така че първият въпрос, който стои на дневен ред е, че този вид риболов е много регулиран, прекомерно регулиран, но това не означава, че мерките са адекватни. Особено като Имаме предвид, че има проблеми с свръхулова, липсата на контрол на места, незаконния улов, неточното деклариране. Все проблеми, които често са свързани с несъответствие или не спазване на регламентите, на регламента. Има независим доклад който прави оценка на улова и не бива да пренебрегваме и тези случаи. Факта, че има много а, регламенти, не бива да си въобразяваме, че въпросът е уреден. Добре. Има и статистически данни за Инспекциите и проверките, които са осъществени от Европейската агенция за контрола, тази година те са повече от миналата година, но проблема не е преодолян. Има подобрения, но сме далече-далече от решаването на проблема. Така стоят нещата. Такова е положението с прилагането на това, което е одобрено от ICAT, от Международната комисия за контрола на рибата тон. Става, говори се за намаляване на квотите, на общия допустим улов, на определение на определени обеми, за законен улов. Провеждат се и дебати дали този допустим улов е достатъчен, за да се възстановят запасите според научните мнения. Но тези е, обеми за допустим улов така или иначе вече са определени. Има и някои други технически въпроси, като въпросите на управлението и мерките за контрол – надзора, наблюдението и различните мерки за контрол. В някои части на сектора това е проблемно и именно за това е важно да се заемем с основното предизвикателство. Най-важно е да могат да се възстановят запасите. И затова една от, една от измененията е съсредоточено върху възможностите за възстановяване на запасите. Според АЕКА до 2020 целта е по плана за възстановяването да се достигне постигнат 60% от заложените а, цели. В Европа имаме конкретно определени стандарти и имаме стратегия за морето. Трябва да достигнем до 2020 определени, определените нива за максимално устойчивия улов. И това е във връзка с международните стандарти. Европейския съюз е поел ангажименти по е, споразумението от Лохянасбург в това отношение и трябва да достигне определени цели до 2015. Това не е правно задължителен акт, но той е с политическо значение. Така че международните ангажименти, които е поел Европейския съюз на лице, но ние си имаме и а, общностни цели и ангажименти. И за това стоят на дневен ред и тези изменения и прилагането на стандартите, одобрени от ICAT и достигане на максимално допустим а, устойчивия улов. Искам да привлека вашето внимание към мерките на Айкат от една страна, обаче те не са достатъчни. И те са необходими, не са единствените, които трябва да бъдат е, възприяти и прилагани, но са необходими. Смятам, че можем да ги възприемем, да ги одобрим но трябва да бъдат допълнени от далеч по-строги и прецизирани мерки в различни области. Искам да ви обърна внимание на две от тях. Това са спешни мерки. И те са свързани с определенето на безопасни а, зони, които да позволят на рибните видове да хвърлят хайвера си и възможност за младите риби да се възпроизвеждат. Изменението е свързано с 6 зони от този вид. Това са всъщност зони за хвърляне на хайвера в регионалните зони за Европа и обхваща плавателни съдове, които плават под европейски флагове. Другото, което трябва да имаме предвид е отмяна на дерогацията – и въвеждането на стандартите за 30 кг съобразно видовете. Дерогацията, която има, създава затруднение, трябва да бъде отменена. И това е нещо, което бихме могли да предприемем. Смятам, че това е въпрос, с който трябва да се заеме и Комисията по околна среда, но и Комисията по рибно стопанство би трябвало много внимателно да се запознае с темата. Чухте моите предложения. Някои са на мнение, че трябва да бъдат въведени още по-строги мерки. Аз предлагам да гласуваме за много от измененията, особено за необходимостта за провеждането на проверки на рибните ферми. Другия проблем е свързан с данните и набираните данни. Те биха позволили по-строго да се контролира онова, което се върши в рибарниците В този сектор съществува голям разнобой. Има някои части от този сектори, които доста се различават от общото състояние. Там именно могат да бъдат нанесени огромни вреди. И се нуждаем от по-строги мерки за контрол и налагане на по-тежки санкции за нарушения. В заключение а, ще кажа, че са различни предложенията, които бяха направени тази а, седмица и мерките, които се предлагаха. Но извън това, което споменах, няма какво да допълним, освен ако комисията не желае да наплегне на някои други аспекти от дейността по контрола. Благодаря, казва председателя. Не виждам някой да е поискал думата, затова ще направя няколко коментара. Прегледах този доклад. Той е много подробен. не смятам, че трябва да променяме многогодишните планове само за флота на комисията. Комисията също на не, е, че не бива да се прави преразглеждане на този план на този етап. Бих искала сега да обясня защо се не се съгласявам с трите изменения, които вие предлагате. Не би трябвало да се налага забрана на целия флот да а, се занимава с улов на червена рибатон. Има различни планове за управление е, по линия на ICAT. Там се определят нива от 30-40%, но запасите на рибатон а, спадат. И а, аз не разбирам съвсем ясно вашето предложение – Вие споменавате това, че трябва да се ограничи улова с 90%. А, определенето на тези зони за хвърляне на хайвер. Да, можем да говорим за такива зони, които са под а, специална защита. но това, което се предлага, едва ли е достатъчно. По друга. бих могла да приема и някои от другите предложения, които правите, но според мен не бива нищо да се променя в плана за възстановяване на запасите. По време на заседанието на ICAT бе дадена подкрепа за провеждане на фин... научни анализи за запасите от червената тон. Ако възприемем вашето предложение, ние ще се отклоним от тази идея. Така че нужно е да изчакаме преди да възприемем предложените от вас промени. Съжалявам, че трябва така да го кажа. Ще ви оставя достатъчно време да обмислите това и ще дам думите, думата на комисията. Euh, Благодаря ви, госпожо председател. Аз е, искам да добавя някои технически неща от моя страна за да внеса светлина в дискусията. Дискусията е тежка заради съдържанието на предложението. Някои аспекти са доста детайлирано изложени, са доста технически. След заседанието на ICAT за тази година стана ясно, че червения тон играе много важна роля и Европейския съюз зае е, позиция за опазването на запасите от е, червен тон. По отношение на последната тема, е, независимо от политическите съображения, Комисията обърна внимание на това, че за сектора и за контролните органи е важно да гарантират една известна стабилност при прилагане на плана за възстановяване управление на риболовните запаси. стабилизирането трябва да участват както нези, които разчитат на червения тон, за да имат доходи, така и административните органи, които трябва да гарантират контрола и надзора на рибалов. Така че тези планове са ключов елемент Второто, за което искам да говоря, са ограничаването на зоните за възпроизводство и забраната на риболова в тези зони. В нашия, нашия план за а, надзор и контрол се координира от агенцията. Както каза господин Саворе, този план ни позволява да се намесва в определени зони, които са международно определени и то в тези зони да упражняваме не само контрол над корабите, плаващи под европейски флагове, но и да контролираме други партньори по договора на ICAT. Бяха проведени редица проверки през миналата година и установихме 50 случая на тежки нарушения, които веднага предадохме на ICAT. Така че ние имаме право да оперираме в зони, които не попадат под действието на европейското законодателство. Това е много важно, защото ако взимаме само едностранно мерки и забраняваме риболов в тези зони, ще бъде трудно за страните членки и за агенцията. да оправдае присъствието на скъпи е, плавателни съдове за провеждането на тези операции. И е, това е нещо, което трябва да бъде взето предвид, е, когато водим дискусия с цел да запазим е, зоните и да запазим производството в деликатните, в чувствителните зони. Всичко това се отнася и за инспекцията и контрола. За нас е важно да извършваме тези дейности в зони, които не попадат по действието на европейското законодателство. ICAT апелира към нас да вземем предвид и да извършваме тези проверки. Третото, за което искам да говоря, са измененията, предложени от докладчика. Имаме структури, които не са в приложното поле на европейското законодателство но имаме достатъчно аргументи, свързани с опазването на зоните и запасите, за да ги включим. Много често обаче става дума за така наречените сиви зони. И една от причините, поради които ние изобщо открихме този факт, е съществуването на спорни зони в е, Средиземноморието. Тези спорове не могат да бъдат решени толкова лесно. а, и намесата от страна на Европейския съюз би могла да се възприеме като нарушаване на суверенитета. Нещо, което от наша гледна точка със сигурност не е така, но може така да бъде възприето от нашите партньори. Мисля, че трябва да работим по тази линия за бъдеще с другите страни по договора. Тук ще спра а, своя коментар. Нещо, за което говори господин Ромев, е важно и за комисията. Важно е за бъдеще да запазим програмите за контрол и инспекция на рибните ферми, Вчера госпожа Даманаки също засегна този въпрос. Това ще бъде приоритет за нас през 2012 година. За първо в Истанбул бяха взети най-различни решения, е, за да може да се гарантира изпълнението на е, тази засилена програма за контрол. Е, всичко това вече се съдържа в програма на комисията. От 2010 година искаме да засилим контрола. Благодаря, господин Ромеева има думата отново. Аз също искам да направя няколко коментара. Трудно е да се вземат едностранни решения, но не бива да забравяме нещо, което е основно ние в Европейския съюз отговаряме за 56% от квотите, т.е. носим някаква отговорност прямо от другите страни по договора. От една страна а, ако предприемем едностранни действия, ще загубим част от уважението, От друга страна обаче, ние наистина определяме по-голямата част от риболова. И още веднъж повтарям, че ние носим голяма отговорност. Що се отнася до процента вероятност. Това е, е проблем от концептуално естество. Обикновено се определя някакъв процент между 50 и 60. Но аз е, бих се изразил последния начин. Ние можем ли като политици да си позволим лукса да изхождаме от такива малки вероятности? Не знам дали бихте се качили на самолет, ако някой ви каже, че съществува между 50-60% вероятност самолета да е, кацне на мястото, където е предвидено. Не знам дали могат да се правят планове с такива а, степени на вероятност. Мисля, че сериозно трябва да помислим за това, кои са унези вероятности, с които можем да работим и които са правилни. Мисля, че трябва да си зададем този принципен въпрос. Според мен трябва да има една вероятност от поне 90%. А още нещо, което е важно, това, което каза господин Данатело. Европейските контролни кораби, които плават в различни зони, не са единствените. В противен случай нямаше да има за какво се упражнява контрол. Това присъствие на кораби служи за това да се контролира цялостния улов и то по достатъчен начин. Моя въпрос е, достатъчен ли е този контрол? И пак питам, достатъчно ли е това, което се прави, тъй като непрекъснато говорим за свръхулов? Още нещо, за което трябва да помислим. Съществува един доклад, според който общия допустим улов от 13 500 тона а, документацията показва, че от тези 13 500 допустими тона са продадени 32 000. Не се казва, че цялото това количество е ловено същия сезон. Е. Но въпреки всичко, едно такова несъответствие трябва да се подложи на проверка. И това на мерките, които взимаме, се гледа с такова критично око. През януари а, трябва да разгледаме, да гласуваме този въпрос на пленарно заседание. Комисията иска ли думата? А, да, а, няколко думи. А, съществуват а, трудности, свързани с съответствието на числата за уловеното количество и продаденото количество. Ние сътрудничим и с неправителствени организации и за първи път а, а, извършихме проучване, обръщайки се към засегнатите национални органи. А, анализирахме и данните на страницата на ICAT. Наистина съществува несъответствие между тази информация и затова на заседанието в Истанбул проведохме продължителни срещи за проверка на метода, с помощта на който сме достигнали до този извод. Продължаваме да се занимаваме с въпроса за метода. Има все още много въпроси, които са без отговор. И ако сравняваме данни с различен происход, трябва винаги да сме наясно, че те трябва да се интерпретират. Това е задача, която ние прецизно преследваме. Председателката, благодаря а, и на двамата. На 28 изтича срока за внасяне на измененията в 12 часа на обяд. С това приключваме работата по тази точка. И така стигаме до точка 12. Многогодишен план за запас от сьомга в Балтийския регион. Господин Гробарчик е докладчик тук. Вие ли ще се изкажете първи или комисията? Господин Грубарчек, благодаря. Е, госпожо председател, днес имаме първи обмен на позиции относно създаването на многогодишния план за запаса от Сьомга в Балтийския регион. Искам да направя общо представене на ситуацията, но нека да кажа в началото, че искам да чуя вашите предложения и мнение за това какво трябва да включим в доклада. Нека да ви разкажа какво се случва в Балтийско море. Преди две или три години Балтийско море беше абсолютна пустиня по отношение на треската, казва оратора. Всеки говореше за проблема. Положението на рибарите беше такова, че трябваше да се ограничи общия допустим улов. Популацията на треска въобще изчезваше тотално. Две години по-късно съвета увеличи ОДУ е за треската и изглежда този вид вече не е застрашен. По отношение на шпротите и херингата, те се считаха за нещо като абсолютна напаст в Балтийско море. Те се използваха само за рибно брашно, за храна. Сметна се, че не трябва да се използват в пълна степен квотите. Сега обаче положението на тези е, видове е катастрофално и решението на съвета, последното решение намалява ОДУ драстично. Същото въжи и за сьомгата. Наскоро едно решение на съвета намали ОДУ драстично. Задаваме си въпроса какво става. Опитваме се да предсказваме бъдещето, да правим нещо като прогнози за времето, без да разполагаме с стабилни данни. за да има многогодишен план за запаса от Сьомга в Балтийско море, трябва да определим причините защо запасите намаляват. Процесът, който би трябвало да бъде започнат от комисията, трябва да отчете всички проблеми и да разберем защо в крайна сметка се намаляват запасите. А ние не го знаем а, това в момента. Не знаем защо намаляваха запасите на треска, след това на шпроти, на херинга. Въобще, е, сериозно е положението. Рибарите и тяхната дейност са, е, са застрашени. Трябва да имаме стабилна научна информация, за да потвърдим какво се случва точно. Може би има причини, е, за които не знаем. По отношение на сьомгата, трябва да направим подробно проучване, защото процеса на попълване на запасите, процеса на възстановяване на запасите ще спре, ако продължаваме така. Що се отнася до рибарите, получихме информация относно самата околна среда е, в Балтийско море, е, информация относно естествените вредители, Разбираме по отношение на квотите, че ще има увеличение до известна степен. В предложението обаче не се прави никаква оценка за заплахите. Казва се, че популацията на сьомга в Балтийско море, на, на, на тюлени в Балтийско море е, е много голяма, а тюлените се хранят основно с сьомга. За тюлените обаче не става въпрос въобще в предложението на комисията, така че трябва да е, намерим решение на въпроса какво е влиянието на самите е, природни условия в Балтийско море за запасите на сьомга. Ако се открият заплахите, които влияят на запасите от Сьомга, те трябва да бъдат естествено взети предвид. И това ще бъде правилният път, според мен. Ако тюлените изяждат сьомгата, няма смисъл да се попълват запасите, Защото тюлените всъщност се хранят най-вече в естуарите на реките. Съвета реши да ограничи попълването на запасите. Освен това възниква въпроса за положението с реките. Тук също няма достатъчно информация. Има и много други проблемни теми. Сигурен съм, че те ще породят разисквания. Една от тях е прехвърлянето на юрисдикцията върху вътрешните морски басейни и пътища към Европейската комисия – Комисията ще отговаря за наблюдението на водите. Искам да разбера какво вие смятате по този въпрос. И още нещо, което може би не е чак толкова важно, но е особено болезнено за бъдещето на рибарите. Дневниците, корабните дневници. За всички видове кораби. Естествено, че има нужда от отчетност, но когато един рибар разполага с лодка между 4 и 6 метра дължина, трябва да се отчете, че този плавателен съд е твърде малък и няма място да се съхранява дневник. Това е изискване, което е неразумно и ще доведе до много проблеми за рибарите. Аз не, че съм против дневниците има нужда от контрол. Имаме и любителски риболов, който въобще не се наблюдава, не знаем там какво се случва, не знаем и какво е влиянието на любителския риболов върху запасите от Сьомга. Това са общите ми бележки по този доклад и естествено искам да чуя какво вие смятате. Благодаря. Сеньор Господин Хаглунд. Thank you, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Много важно досие, тъй като положението на запасите от Сьомга в Балтийско море хич не е розово. Комисията очертава целите на тази инициатива много добре. Трябва да се експлуатират запасите от сьомга по един устойчив начин, трябва да се запазва е, е, генетичната цялост е, и биоразнообразието на запаса. Всъщност, с оглед на доклада исках да направя два дребни коментара. Първият е свързан с незаконния риболов в Балтийско море. Зададох е, писмен въпрос на комисията, получих е, отговор. Не беше той особено задоволителен. Аз казах, че има много доказателства за незаконен риболов в значителен мащаб в Балтийско море. Е, съответно, това означава, че ние прехвърляме квотите, които са отпуснати и това по много решителен начин застрашава запасите на сьомга. Комисията обеща да поговори по този проблем. Надявам се, че в рамките на едната година това ще стане. Втория въпрос, който искам да повдигна, е свързан с тюлените. Докладчика говори за тюлените. Оставам с впечатлението, че тюлените са голямо предизвикателство пред сьомгата. Ако погледнем развитието на нещата, тюлените бяха такъв обект на лов, че техният брой сериозно намаля и тъй като сега броя се възстанови, те естествено, че консумират повече сьомга. Аз е, лично съм присъствал на улов на сьомга. Вижда се, че когато се изважда рибата от морето, има много екземпляри, които са наядени чисто и просто от тюлените и просто не стават за консумация от е, човека. Аз е, лично съм за увеличаване на лова срещу тюлените, но знам, че Европейския съюз не е много за тази идея. Нека да видим какво смята комисията и докладчика. Кормораните, освен това, изключително проблемни за сьомгата, но основният проблем не са нито тюлените, нито кормораните, а всъщност, че ловим твърде много риба, има твърде голям незаконен риболов, улова е твърде голям Докладът е изключително важен и трябва да предприемем сериозни действия, за да имаме сьомга и за бъдеще Балтийско море. Ако не действаме бързо, няма да успеем, така че очаквам с нетърпение амбициозната работа по този доклад. Благодаря. Сеньор Кун. Господин Кун. Äh, danke, Frau Vorsitzende госпожо председател. Аз също съм съгласен с докладчика и докладчика в сянка. Съгласен съм за това, че е, ни трябва ясен анализ на състоянието на запасите на сьомка в Балтийско море. А, Оценката показва, че биомасата не е, е достатъчна, за да гарантира запасите от е, сямга в Атлантическо в Балтийско море и е необходим специален план за гарантиране на устойчивото управление и устойчивия риболов на сьомка в Балтийско море. Мисля, че в рамките на биоразнообразието не трябва да се фокусираме само върху сьомгата, дива и отглеждана в изкуствени условия, а да се съобразим с цялото разнообразие на флора и фауна а, трябва да се съобразим и с а, поведението на хищниците, които се хранят с сьомга. А, имам предвид а, тюлените и а, хищните морски птици. А, трябва да сме наясно, че тук ситуацията е специфична поради прекомерната защита на някои видове. А, в миналото тюлените и кормораните бяха в червения списък. В момента те застрашават запасите от, от риба, тъй като се хранят с тях. Важно е и аз съм убеден, че е необходимо да се увеличат запасите. Със сигурност трябва да влезем и в реките и да зарибим с млада сьомга. Ясно е, че трябва да включим и контрола на риболовните кораби заради нелегалния риболов. Всеки, който разполага с квота и с лиценз за риболов, може да го извършва. Ще включим и професионалния риболов с въдици. Те също трябва да бъдат включени в квотите. Целите са ясни те са упоменати в документа на комисията, а именно устойчиво управление на рибарството по отношение на запасите от сьонга. Там, където в момента се пуска Сьонга отгледана при изкуствени условия, трябва да се стъпаловидно да се намали това количество. Е, нормално е дивата сьомка да се смесва като популация с сьомката отгледана в изкуствени условия. Сега, относно мерките на комисията в делегираните правни актове. Там ясно е, че ако страните членки не спазят а, зададените мерки, общо е допустимо, в пускането на сямга в реките и така нататък, комисията сама ще определи а, норми за общо допустим ще определи каква е доп какъв е допустимия е процент смъртност при риболов и така нататък. И аз мисля, че ние трябва да обсъдим дали това трябва да стане без участието на парламента. а, корабите за улов на сямга се нуждаят от а, специален лиценз, специално разрешително. Освен това, корабите по-малки от 10 метра също трябва да, бъдат, да станат обект на контрол. Тези кораби трябва да притежават бурдови дневник. Както каза господин Гробарчик, мисля, че поне трябва да се контролира Аз винаги съм за контрола. Не знам а, а, какво става с запасите от треска в Балтийско море, защо толкова са намалели запасите. Има някои държави, които са пуснали, така да се каже, своите риболовни кораби да ловят свободно. С други думи, много е важно да се контролира риболова, но също така е важно и да се поставят справедливи. А... Госпожа Лювин, благодаря, благодаря на докладчика. Ние смятаме, че плана за управление на комисията в Балтийско море е общо взето положителен има в него много елементи, за които молим от дълго време насам. Например, да се включи сьомгата в цели е, жизнен цикъл, включва се част от любителския риболов, премахване на изкуственото попълване на запасите в Балтийско море, до известна степен поне това е добра е, мярка, е, включване на сьомговата пастърва, освен това, Няколко бележки обаче по отношение на целите за различните реки. Вие предлагате 70%. Държавите членки обаче са се договорили по силата на плана за действие да има производствен капацитет 80%. Така че искам да разбера защо тук сте по-малко амбициозни. Още нещо it, let's say, a trigger point, but nothing about returning spawners. You talk about electrofishing. Говорите за електрически мерки, освен това, които могат да измерват връщащите се екземпляри в запасите. Ставаме свидетели на тревожни сигнали в шведските реки. Сьомгите се държат много странно, губят равновесие, губят възможността да се държат нормално. Нещо се случва с, с тях, с дивите сьомги. Това може да е свързано и с популацията на морските птици. Има ще болест по морските птици, чума по морските птици птици. Е, тя уби много екземпляри и тук може да има някакво влияние. Е, откри се по-късно, че става въпрос за, за липсата на един е, витамин. Още нещо. Включвате тук сервизни кораби, които излизат в морето с риболовци, които искат да извършват любителски риболов, но това е много малка част от любителски риболов. Според ИЦЕС около 23% от общия улов се дължи на любителски риболов. Трябва да добавя, че от шведска гледна точка е, ние общо взето умираме е, за това да ловим риба в Балтийско море. 90% от любителски риболов се извършва не чрез а, въдици, а чрез мрежи. Може да опънете мрежи, които да са 180 метра дълги всеки ден в годината, някъде на около 300 метра от брега във всички е, сезони. Всички тези улови не се докладват след това. Това е нещо, което липсва като елемент в доклада и се съмнявам, че който е от Юлен може да издаде толкова сьомга, колкото попада в тези мрежи за любителски риболов. Така че този неотчетен улов трябва да се включи в предложението. Още нещо. Много е важно да се включи целият жизнен цикъл на рибата в реките и в моретата. Остават е, на държавите членки да правят планове за управление и така нататък. В член 6, точка 6 преводачите не разполагат с текста. Казвате, че ако мерките не отговарят на целите в плана за сьомгата. Комисията ще приеме спешни мерки, но само след 3 години. Затова искам да попитам, не трябва ли да се направи оценка на мерките, които ще предприемат държавите членки още от самото начало, вместо да се чака 3 години? Това е нещо уместно, според мен, и така ще спра. Сеньор Стивенсон. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Господин Грубарчик е, много подробно ни представи важна тема. Госпожа Ловен току-що каза, че комисията не е отчела ползването на мрежи и навлизането на тюлените в важни райони с запаси от сьомга. В Шотландия сме свидетели на това, че устията на реките са почернели от тюлени. И запасите от риба, която се опитва да си хвърли хайвера и да стигне по течението на реките, нямат никакъв шанс да го направят живи, поради това, че там има цяла армия от тюлени. в Шотландия ние имаме такива тежки проблеми с околната среда. Имаме цяла комисия, дори която е сформирана за опазване на елените. Всички много обичат бамби и други такива сърни и там не се жалват. Обаче, когато става дума за тюлените, които са вид, който е защитен. Нищо не се споменава в доклада. Аз тук не искам да избиваме европейските тюлени и едно клане да настане, но смятам, че е крайно време да вземем предвид хищническата природа на тюлените по отношение на запасите от тюлени. Искам тук да попитам комисията, защо продължават да загърват точно този въпрос. Господин Шлитер. Аз съм тук, защото аз в Комисията за околна среда подготвям именно становищите. Нямаме отговор на въпроса. Не знае какво е становището на Комисията за сега по този въпрос. Миналата година а, улова на сьомги са били, улова е бил същия както преди 35 а, години. Мисля, че би било хубаво да мога в бъдеще да хвана една-две сьомги, ако успеят да възстановят запасите. Благодаря на комисията за предложението. Смятам, че се върви в правилната посока. Свидетели сме в днешно време на появата на запаси с ниско качество, с много ниска възможност за възстановяване. Не можем да обясним защо това се случва. Много се съмнявам, че тюлените са виновни за това. В Балтийско море те стоят близо до крайбрежието. Ако съемката не се възстановява в открито море, сигурно има някаква друга причина. Разговарях с един специалист, по морето и той ми показа изключително сложни таблици а, за хранителната верига в морето и кой кого изяжда. Определено тюлените не изяждат цялата сьомга, защото хранителната верига е изключително сложна, включва се тук и планктона. И смятам, че в Балтийско море има много тежка криза и комисията по околна среда мисли да наложи забрана за използването на перилни препарати и препарати за използване в съдомиалните, защото това също влияе на хранителната верига. Ако има прекалено много планктон, ще се появи прекалено голяма популация от шпроти. Това ще навреди на хранителната верига Важно е да проследим а, всъщност кой с какво се храни, но схемата е много сложна и не смятам, че проблема се свежда до а, прехраната на тюлените. Освен въпроса за тюлените, искам да спомена и нещо друго. Трябва да знаем по-добре какви са причините за невъзстановяване на запасите. Освен това, добре е, че комисията търси е, решение и взема мерки за възстановяване на популацията от млада сьомга по реките, е, но това е свързано с въпроса за биомасата. За да може биомасата да се възстанови, тя трябва да се възпроизвежда. Е, виждаме, че там нивата са изключително ниски. Когато направим изчисления за допустимия олюв, виждаме каква е биомасата, но относителният дял е сравнително по-висок, значи ние избиваме погрешния вид рибни видове и пречим на възпроизводството. Това е въпросът, с който трябва да се заемем. Има нещо, по което мисля всички ще се съгласим. Става дума за любителския риболов. Едва ли е разумно да очакваме всички всичко да отчитат, но би трябвало да имаме по-ясна представа за това какъв е улова, особено при използването на мрежи. Може проблема да си е само шведски, но проблема е сериозен. И освен това трябва да знаем а, какво улавят въдичарите? Дали е, трябва да въведем някакви временни или регионални критерии? Не всеки път, когато има някакъв улов, той да бъде отчитан, но все пак е, е, периодично да се отчита кой какво улавя, за да преценим какъв е относителният дял на този улов. Ще проучим е, темата много по-внимателно в Комисията по околна среда и ще ви съобщим какви са резултатите. Благодаря, казва председателя. Аз имам а, въпрос към комисията и правната служба. Най-вече любителския риболов. Искам да попитам комисията защо, когато става дума за червената риба тон, а, не се отчитат а, уловените по този начин обеми и защо се подхожда по различен начин, когато става дума за а, различни видове. Има един проблем, който може би ще се умеете да разясните по-обстойно. А именно дерогацията за държавите членки в член 6 и член 7 и това е въпрос към правната служба. Мисля, че в предложението за общите разпоредби имаше нещо подобно. Може би е възможно да се транспонира това в основните разпоредби, тъй като а, въпросът е юридически. А, мен ме вълнува най-вече договора и основните разпоредби. И ако държавите членки не се съобразяват е, в срок от 3 години, то тогава комисията е, има правото да предприеме някакви мерки. И така, въпросите към правната служба и след това към комисията. Effectivement, il en est ainsi que vous le dites vous-même, que ça présente d'étroites... Euh, Благодаря, госпожо председател. Е, вие сте права. подобно нещо се предлага в новия регламент. Ние се занимаваме с реформата и сме поръчали да ни изготвят правно становище по този въпрос. Бихме могли да решим една част от проблемите, като например проблема с сьомката в Балтийско море. Занимахме се с този въпрос още миналата година. Получихме предложение и видяхме какво мисли комисията. Става дума за насоки за изготвяне на многогодишните планове Става дума за детайлирани правила относно Балтийската е, сионка и за други общи правила. Въпросите са принципни. До каква степен тези насоки, тези основни принципи трябва да залегнат в основния регламент и до каква степен те трябва да се отнасят само до определени видове, които са обект на риболов. Въпросът, който преди малко, и преди малко беше повдигнат, е следният. при какви условия при делегиран правен акт комисията може да запълни празнотата поради това, че страните членки не са взели необходимите мерки. В хода на цялостната реформа на общата политика по рибарството или само в предложението, касаещо сьомката в Балтийско море. Има вече предварително, предварителен документ, в който обръщаме внимание на това. Мога да ви уверя, че ние в най-скоро време ще представим становището, още през следващите няколко седмици. Това ще бъде становище за общата политика по рибарството и в това становище вие ще намерите ще намерите информация за това, какви са критериите, при които това трябва да бъде включено в основния регламент и кога правомощията трябва да бъдат прехвърлени на страните членки и доколко комисията може да действа, ако не действат страните членки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Много въпроса. Много въпроси бяха зададени. Нека да се опитам да коментирам част от зададените въпроси. Много от въпросите засягат анализа на положението на запаса. Какво ще бъде въздействието на кормораните, на тюлените, хвърлянето на хайвера. Много от тези въпроси са уместни, но трябва да започнем да действаме възоснова на най-добрата научна информация, която имаме. Може да е малко безотговорно, ако започнем да говорим по всички тези въпроси и правим дълбок анализ, без да имаме информация. 38 запаса на сьомга в реките са извън предвидените норми и всъщност казваме, че са в много тежко положение – Имаше доброволен план за действие за сьомгата, който изтече през 2010 година. По отношение на плана за сьомгата, мисля, че Европейския съюз трябва да приеме спешни мерки, за да може да гарантира защитаването на запаса по устойчив начин, според максималния устойчив улов и да се гаранти цялостта на запасите. Така че много трябва да се направи по отношение на положението на, на сьомгата, но трябва да се отчете и устойчивостта в дългосрочен план и трябва в началото да започнем да ограничим улова на рибарите. Естествено, че това не пречи на всички научни органи да продължат да анализират всички въпроси и проблема с връщащите се екземпляри, които хвърлят хайвери, защо те не се връщат. Айцес проучва причините за увеличаването на смъртността след рибата. Следим внимателно какво ще бъде е, в резултат, какво ще се получи като резултат от това проучване. Беше споменато, че тук покриваме и морето и реките. Трябва да направим това, защото сьомгата е вид, който мигрира. Част от жизнения цикъл е в сладководни води, така че не можем да предприемем мерки за опазване само за морето. Трябва да предприемем мерки, които да защитят сьомгата по време на целия живот. Ето защо тук има един нов елемент. Предлагаме да се разреши е, проблема и в реките, и в морето. От правна гледна точка това е възможно, макар и да не става съвсем ясно от базисния регламент, но отчитайки е, новия Лисабонски договор, член 3.1d Европейския съюз има изключителни компетенции за опазването на морските биологически ресурси и съответно ако някои видове прекарват част от живота си в сладководни басейни, трябва да гарантираме тяхното опазване във всички видове басейни, в които те живеят as mentioned also the responsibility to the member states for the management of the risk. Естествено, че държавите членки имат е, отговорност тук в е, това предложение е, предвиждаме мерки свързани с процеса на регионализация и новите регионални комисии за управление на риболова – тук предвиждаме мерки за прогнозиране в морето, но по отношение на реките, настоящия регламент дава възможност на държавите членки да постигнат онези мерки, които са включени в плана. Както се казва в предложението, комисията иска да има план за действие, в който Ясно се очертават стратегически и оперативни цели и даваме възможност на държавите членки да предприемат всички технически мерки, които ще доведат до постигане на тези цели. Според плановете за управление, държавите членки трябва да определят общия допустим улов и техническите мерки за защита на реките, в които има сьомга като отчитат целите от плана. Комисията е пазител на моретата и остава отговорна за конкретното приложение на плана. Комисията трябва да наблюдава как се прилага регламента и когато усилията на държавите членки не отговарят на амбициите за постигане на целите, ако не се изпълняват мерките, комисията ще се намеси по силата на една специална клауза за намеса. Целта на тази клауза е да гарантира, че плана няма да се постави на риск. Казваме в плана, че ще има отчет след 3 години, но комисията няма да чака. Да изминат 3 години, за да наблюдава какво правят държавите членки. Е, за наблюдението няма да се чака 3 години. Това се предвижда по плана. Някой попита каква ще е ролята на Европейския парламент по отношение на прилагането на делегираните актове. Този въпрос ще се обсъди в контекста на реформата. Нека да кажа, че в този план има ясно разписване на делегираните правомощия. Ако комисията се намеси, ние ще приемем всъщност мерки чрез делегирани актове. Според договора ще има фиксиран период за преглед 3 месеца, ако парламента и съвета не одобрят делегираните актове, те могат да бъдат върнати на парламента и съвета. Ако има възражения или от парламента, или от съвета, комисията може да приеме този акт. Така че мисля, че ролята на парламента и съвета е защитена тук. Това ще бъде първият тест за това как се справяме по отношение на плановете за регионализация. Защо включваме такава система за сьомгата? Защото за всяка река има различни данни и всяка река е в различно положение. Така че ще е много трудно на ниво Европейския съюз да се определи общия допустим улов или техническите мерки за всяка река. Ето защо ние създадохме ОДО и референтни точки, свързани с ОДО, но очакваме държавите членки да действат според многообразния характер на реките на своята територия. Спомена се и любителския риболов. Председателката зададе много добър въпрос recreational fisheries stock and the... Защо приемаме тук мерки по този запас, но не и по други запаси? Няма да давам отговор. Червеният тон е в контекста на ICAT. ICAT отговаря за плана за управление на червения тон. Тук при сьомгата има много конкретна ситуация. Любителския риболов се увеличава все повече и повече и не можем да се преструваме, че няма въздействие. Всъщност, любителския риболов изглежда оказва огромно въздействие върху запасите – научните органи преценяват, че около 35% от целия улов на сьомга се пада на любителския риболов. Това е естествено само прогноза, прогнозна оценка. Не разполагаме с всички данни, които ще ни дадат възможност а да имаме по-точни данни. Важно е да се регулира съответно любителския риболов и да се надяваме, че за бъдеще ще имаме всички данни, които ще ни дадат възможност да управляваме по-добре този запас, като учитаме и любителския риболов. Какво предлагаме тук? Тук предлагаме онези, които извършват любителски риболов, да регистрират улова чрез специален доклад – мисля си, че рибарите всъщност ще извлекат полза, економическа полза от този вид риболов. Защо да не докладват? Освен това, този любителски риболов трябва да се включва в националната квота за сьомгата. Трябва да имаме някакъв поглед върху това какви ще бъдат количествата улов по отношение на пускането на сьомгата. Трябва да запазим естественото биологично разнообразие и генетично разнообразие на сьомгата. Айцес ни казва, че тези пускания на риба се отразяват негативно. Постепенното извеждане от употреба на тези практики ще стане в рамките на 7 години, няма да стане утре. Трябва да има компенсаторни мерки, за това е, освобождаване на, на, на Сьомга. По отношение на незаконния риболов. Нека да кажа, че се притесняваме сериозно от данните в последния доклад на АСС. Този доклад беше обсъден на съвета през октомври с държавите членки. Държавите членки поеха ангажимент да прекратят тези практики, да спрат веднъж за винаги с недекларирания риболов. Ще има различни мерки всъщност няма да чакаме да се приеме плана, за да предприемем всички необходими мерки, за да се справим с проблема. Ще увеличим инспекциите и контрола. Държавите членки също ще увеличат контрола. Имаме и една съвместна програма за инспекция на ниво Европейски съюз – Да се надяваме, че така ще се увеличи нивото на контрола. Много благодаря за вниманието. Дебате, tengo que cortarlo, aunque algunos diputados querían volver a intervenir, como el señor Stevenson. el debate ahora porque tengo dos ponentes más que tienen que marchar. Имаме двама други желащи да вземат думата, казва председателя, но ще спрем с тази дискусия за сега, но ще я продължим по-късно. Трябва да приключваме, защото нашите двама докладчици чакат от сутринта да вземат думата. Има много въпроси, които останаха без отговор. Знам, че са доста на брой тези въпроси, но просто нямаме възможност да продължим разискванията днес по тази тема и ще се върнем на нея по-късно. Остават тези въпроси за бъдеще. Господин Салавракус е докладчик. Също така имаме информация да изслушаме за едно посещание. Затова сега ще дадем първо думата на господин Салавракус. Благодаря, госпожо председател. Първо ще чуем господин Хаглунг обаче. Благодаря, госпожо председател бяхме на едно пътуване до Палермо и имаме доклад на комисията и аз тук искам да подчертая заглавието на този доклад тъй като не отговаря на това, което сме свикнали да наричам доклад. Докладът на комисията е чудесен и той се нарича доклад за задълженията по силата на регламента за докладване или отчитане на консервацията и устойчивата експлоатация на рибните ресурси по линия на общата политика. Докладът е чудесен. Моят доклад се нарича достъп до водите, но докладът, докладът на комисията е далеч по-обхватен и е много добре съставен. Предвижда какво трябва да се прави а, във връзка с, с и доклада на госпожа Родост. Споменават се недостатъците на действащата обща политика за рибно стопанство и проблемите, с които се сблъскваме. Всички те са описани в отличния доклад на комисията. Съвсем накратко е важно да се отбележи, че е, документът ясно посочва, че многогодишните планове са далеч по-успешни е, с оглед е, на дългосрочното планиране и се посочва нещо, което многократно е повтарено от комисията, че плана за реформи не е съумял до тук да ограничи свръх улова. Не се взема предвид научните становища, както стоят нещата, например, с улова на сьомга. Подчертава се и необходимостта подхода да се основава на анализи на екосистемата – и те отиват далеч по в по-подробни описания, отколкото ние. Едно нещо има, което много ясно можем да очертаем е проблема с свръхкапацитетните капацитетните възможности на нашата флота. За това комисията и предлага прехвърлимите права за УФ. И това е един въпрос, който и сами ние трябва да си зададем и какви мерки трябва да бъдат предприяти. В допълнение към онези предложени от комисията, тъй като а, и схемите, които са въведени, не се оказват резултатни. А, засяга се и въпроса за зоната от 12 мили Съвсем накратко мога да кажа, че повечето държави членки и повечето заинтересовани страни са удовлетворени от схемата и няма нужда от промени. Най-общо казано, документът мога да го нарека полезен и може би не днес, но а, друг път е хубаво да помислим как, какво възнамеряваме да предприемем възоснова на тези констатации. И се надяваме, че а, добре свършената работа ще бъде в, отразена в основния регламент. През януари можем да се запознаем с проект от документа, т.е. по-бързо ще бъде предвижен този документ, отколкото регламента. И тогава резултатите трябва да бъдат отразени в регламента. Това е един вид отправна точка за постигане на целите ни. Нещо, което виждаме и в Зелената книга. Има препокриване на темите и следва да помислим как точно да уредим този въпрос и в регламента. Е, мисля, че мога да приключа с тези няколко думи и съм любопитен да чуя как тълкуват моите колеги интересните факти, описани в доклада. Благодаря, госпожо председател. A ver, voy a los colegas, eh, señor Haglund. Primero, hay pocos colegas. Благодаря, господин Хаглунд. Съгласна съм с вас, че този доклад е свързан с основния регламент и благодаря за доклада и връзката с доклада на госпожа Родост. Всъщност, вашия доклад е четвърти поред. Не искам да навлизам в подробности. Ще дам думата на господин Пеняс. Благодаря, госпожо председател. Няма какво да добавя, кой знае колко. Докладът засяга нашите задължения по член 5 по отношение на политиката за съхраняване на запасите и капацитета на риболовния флот. Докладът, който изготвихме, също засяга и 12-милната зона. Това е един, едно обобщено представяне на намеренията на комисията във връзка с основните политики за съхранение на запасите и експлоатация на запасите. Има някои положителни аспекти, които са отразени, що се отнася до продължаване срока на действие на многогодишните планове. Те са важна стъпка напред. Не бива да се отнасяме прекалено негативно към тях, защото са постигнати някои успехи, но има и някои области, в които не сме постигнали значителен успех, що се отнася до съхранението на запасите. И ясно е, че през последните 9 години изключително бавно вървим напред. Имаме известен напредък, него сме го постигнали твърде бавно обаче. На второ място, що се отнася до съхранението на запасите, не сме постигнали особен голям напредък по отношение на по-добри познания за улова. Има области, в които научните среди не разполагат с необходимите данни. Работят на тъмно. И всичко това поради липсата на знания за, запасите запасите. За това и много бавно напредваме по дългосрочните цели и не разполагаме с нужните научни познания, за да управляваме ресурса по по-добър начин. Това са двете основни заключения. Мисля, че докладчика бе много ясен по отношение на управляването на флота. На хартия е, имаме много добре разработени правила, но на практика не можем да предоставим една обективна оценка. Така че на хартия имаме промени в параметрите, в които работят е, риболовните, риболовния флот но на практика виждаме, че е намален капацитета и не постигаме заложните цели. На теория всичко е наред, но ние осъзнаваме, че параметрите, които са заложени, всъщност не вземат някои технически изисквания за съдовете, има неправилно определени показатели за риболова и нямаме обективни данни. Има и разбира се косвени показатели, които сочат, че имаме сръх капацитет, който не се оползотворява. Това се отразява отрицателно на някои запаси, част от риболовния флот отчита много нисък улов. Имаме с две думи политика, която работи на теория, но на практика има пропуски. Знаем, че трябва по-внимателно да проучим въпроса с дерогацията и да решим тази дерогация трябва да остане. В хода на консултациите не успяхме да постигнем единодушие, въпреки че имаше голямо мнозинство от държави членки и заинтересовани лица, които бяха за запазване на зоната от 12 мили. Много критика се отправя към политиката и поне в това отношение критиката бе доста ограничена. В Отчертаната зона държавите членки могат да предприемат това, което смятат те за необходимо, да ограничат броя на съдовете, да осигурят защита на местния риболовен флот, особено по-малките. Зоната от 12 мили дава възможност да се извършва риболов в по-малки мащаби е да се осигури свободен достъп. Господин Хаглунд, не, аз тръгвам за Палермо, няма да взимам думата. И с това приключваме с точка 14. И сега наистина се връщаме на 13-та точка. Господин Салавракос който ще ни разкаже за реформата в общата политика. Благодаря. Госпожо председател, аз ще бъда кратък, защото много от това, което вече се каза, е тема и на моя доклад и няма да го повтарям. Освен това, това е първата размяна на мнение. Дискусията ще продължи. Интересно е тук, че правната служба трябва да даде становище за правната а, рамка и за правното основание, най-вече, що се отнася до зоната от 12 мили. Знаем, е, че в областта на рибарството тук има доста повече проблеми, отколкото в други области. Общата рибарска политика съществува около 30 години. Направили сме множество констатации и е, някои неща просто попадат в е, нашата компетентност. дискусията, които сме водили с рибари, установихме, че те са против нелегалния улов и против и против а, а, този начин на риболов, който използва а, плаващи мрежи а, в тъмната част на дълнощието. Говорили сме с синдикални организации е, на рибари и установихме, че е, те всички са против използването на такива мрежи. В доклада обръщам внимание е, върху крайбрежния риболов в малък мащаб и на прехвърлянето на квоти. Това предполага отваряне на пазара, но повечето от онези, с които говорих, ми казаха, че трябва да взема традиционния, предвид традиционния риболов. и че със сигурност ще продължи да има рибари, които ще работят в е, ущърп на древномащабния крайбрежен риболов. Тоест трябва да се постигне баланс между е, малките и големите е, рибари. Тоест, трябва да помислим за, някаква, за някакви по-точни правила и за някаква по-конкретна практика. Що се отнася до е, е, изхвърлянето на улов в морето, е, знам, че има затруднения. Трудно е, трудно е да се контролират рибарите, които не изхвърлят в морето излишния улов и от тези, които го правят. Това зависи от мястото, с което те разполагат за складиране на улова на борда на техните кораби. Проблема е, че една голяма част от корабите не разполагат с необходимите технически средства, за да могат да бъдат контролирани. и всички знаем, че без значение за каква мярка говорим, важно, важен е начинът по който тя се прилага в сектора. Искам още да подчертая, че в определени морски райони, например Средиземноморието, просто липсват данни. Освен това, някои зони, някои териториални води са твърде големи като площ и е трудно да бъдат е, обхванати. Искам да разбера какво мисли комисията, за да обхване всички тези е, е, райони. Е, интересуваме какви планове за управление трябва да бъдат създадени на национално равнище. Някои въпроси остават без отговор. От една страна, от друга страна, мисля, че е необходимо задълбочаване на продължението, за да постигнем резултата, към който се е, стремим. Мисля, че трябва да предложим конкретни мерки, за да се осигурим участието на рибарите и рибарските сдружения в изпълнението на общата политика по рибарството. Искам да засегна и въпроса за регионализирането. Мисля, че се нуждаем от допълнителни разяснения за това, как ще бъде постигнато това регионализиране, това регионално развитие. Трябва да вземем предвид и социалния аспект на реформата. За младите хора е все по-малко атрактивно да станат рибари и те просто напускат съответните райони. Би трябвало да помислим за някакви стимули, които да накарат хората да продължат да излизат в морето на рибалов. Що се отнася до аквакултурата, изобщо не ми се иска да подхващам темата. А, мисля, че трябва да погледна на темата с аквакултурата от научна гледна точка. Ще спра до тук. Надявам се да си сътрудничим добре, за да може доклада да стане добър. Теня Лавин. Госпожа Левин, благодаря. Благодаря на господин Салавракос. Трудно да се говори за това съобщение в неговата цялост, защото то включва почти всичко. Ще поговоря само за прехвърляемите разрешителни за риболов, така наречените ТФЦ. Имаме една мащабна цел да защитим маломерните флоти по крайбрежията, да защитим въобще общностите по крайбрежията. Споменава се, че трябва да има интелигентен, интегриращ растеж, трябва да се допринася за устойчив риболов и устойчиво развитие на аквакултурите. Това ще става с използването на ФРА. Добре е, че може да се използват част от финансовите инструменти, за да се даде стимул за развитие на маломащабния риболов. Всъщност, ако има по-малко разрушителен за околната среда риболов, трябва той да бъде стимулиран, естествено. Но използвате естествено един инструмент, но не използвате най-мощния инструмент. Прехвърлимите риболовни квоти. Това е най-стабилният инструмент. Как тогава да създадем възможност за достъп до морето? Това е основният елемент, който липсва в предложението на комисията. Как може да използваме квотите, инструмента на квотите, за да оптимизираме целият риболов в Европа, така че той да защитава околната среда. повечето от економическата дейност на сушата използва такива стимули, например, при минното дело винаги се търсят някакви стимули. Но при риболова това е чисто на доброволна основа и се използват само историческите улови като основа. Защо да не се използва този инструментариум на прехвърлимите квоти за риболов? Това може да доведе до използване на риболовни техники, които да са по-малко вредни за околната среда и за морската околна среда. Благодаря. Господин Пенас. Благодаря, госпожо председател. В началото искам да благодаря за тези две изказвания. Те са положителни по своя характер. Нека да поговоря за целта на съобщението на комисията и нека да кажа, че за комисията е изключително важно да се обсъди съобщението, защото дори и то да няма задължителен правен характер, в него се включват много аспекти, които са изключително съществени, дори да не става въпрос за законодателство. Три елемента тук. Много от елементите, за да има цялостен пакет за риболова, са тук. Те са на лице. Тук не става въпрос за законодателно предложение, както вече ви казах, не става въпрос за базисния регламент, за съпътващите регламенти, но така или иначе трябва да се говори за тези елементи. Те са важни. Освен това, това съобщение може да даде основа за бъдещи законодателни предложения. Важно е да се подобри информацията, статистическите данни, социалното измерение на действието на риболовните флоти – други въпроси се засягат. Искаме всъщност законодателя да се произнесе по всички теми в съобщението, независимо от неговия нездължителен характер. Още нещо, когато става въпрос за регионализацията, знаете, че това не е автоматичен процес. Има много правни текстове, които не поясняват каква е тяхната правна основа и тя трябва да се търси. На трето място съобщението се опитва да зададе политически общ контекст. Когато погледнем различните елементи на пъзела, на пакета от реформи, ще видим, че те трудно се придържат един към друг, защото Просто няма логика. Защо да се поставя фокуса върху едното, а не върху другото? Така че в това съобщение сега по някакъв начин се задава нишката, е, към която се напасват всички отделни елементи. И сега по конкретните въпроси. Те са много важни. Подобряването на научните данни на първо място. Значи има тук въпроси с правен характер, има въпроси с економически характер, но има и трети вид въпроси. В момента изготвяме план за подобряване на статистическата и научна информация. Казваме, че ще помагаме на държавите членки да получават по-добри данни, по-добра научна информация. В финансовия регламент, освен това, се включва една много важна глава, която засяга финансовата подкрепа в тази връзка. Така и така говорим за финанси. Ще има финансова подкрепа и за методи на сътрудничество между науката и индустрията. Има обаче и елементи, които не са нито научни, нито правни, нито економически. Например, ресурсите, запасите. Те са ограничени в голяма степен в Европа и трябва да се управляват по най-устойчивия начин. АИЦЕС прави много в тази насока, но трябва по някакъв начин да координираме усилията да разпределим усилията, защото има припокриване. По този начин трябва да се максимизират и ограничените ресурси, с които разполагаме. Ще се опитаме да дадем подкрепа за различни научни организации, за да могат те да извършат проучвания. Ще се опитаме да включим млади учени, ще се опитаме да засилим присъствието на човешки ресурси. План, който включва всички тези елементи, елементи с правен характер, економически и така нататък, мисля, че е полезен. И той трябва да се обсъди и в съвета, и в парламент за да може да се даде конкретна позиция. Социалното измерение справо се каза, че социалното измерение някакси не се вижда в предложението. Аз мисля обаче, че има много неща, свързани с социалното измерение тук. Тук не е тяхното място. Може би това не е точното съобщение, но така или иначе те ще присъстват. В това съобщение, например, споменаваме ратификацията. Ратификацията на Конвенцията на Международната организация по труда. Тя е от 2007 година. Не всички държави членки са е ратифицирали. Кога ще стане това? Когато това се случи, ние ще обсъдим всички начини, по които могат да се приложат разпоредбите на конвенцията. Много важна част са социалните въпроси от дебата, така или иначе. На следващо място въпроса на госпожа Лювин – важен въпрос. Защо не сме включили този аспект? Госпожа Лови не права. Не казваме нищо за това как може да използваме тези прехвърляеми квоти. Това оръжие. За квотите се твърди, че са от полза за риболова, водят до по-голяма устойчивост. Аз мисля, че е много важно да се продължи работата по този въпрос. Но тук не споменаваме нищо, защото има традиционно разделяне на задачите, ако мога така да се изразя. Европейския съюз разделя квотите за улов между държавите членки, но оттам нататък какво прави държавата членка със своите ресурси, това си е нейна работа какво прави всяка държава с квотите си, изключително национален приоритет и, и национална компетенция. Много от вас намекнаха, че на общностно ниво не трябва да има изискване за заделяне на квоти за определен вид запас. За нас това е проблем. Ние като са законодатели искаме да се действа малко по-различно. Традиционно погледнато обаче, решението за използването на квотите се взима на национално ниво. Освен това, нека да ви кажа, че в съвета държавите членки отбраняват с зъби и ногти е, тази възможност, която имат, това правомощие, което им е дадено. Благодаря. Благодаря. Иска ли някой да добави нещо? Господин Салавракос. Bueno, pues como ya... Добре, няма да кажете нищо повече. Значи благодаря на всички, които участваха в заседанието. Ще се видим отново в 3 часа. Надявам се, че унези от вас, които са тук в залата, ще дойдат на изслушването защото иначе ще е жалко а, да работим а, така пред празна зала. Значи спираме сега и продължаваме в 3 часа.